на дискриминация. Много важно е, е да преминем към следващата точка от дневния ред. Пряка връзка с Кайро имаме. Ще бъдем информирани за случващото се там в момента. Съпредседателства за това заседание от комисия, от председателите на комисията, подкомисията по правата на човека и комисията а, по външни работи, а също така а, господин Марио Давидис, председател на делегацията за Машрек, е поканен тук на председателския пондиум. Обявявам едноминутна почивка. Господин Нур, чувате ли ме? just having met you a few months ago when the situation was very, very different. Радвам се, че ви виждам отново, защото когато се видяхме последния път, положението беше доста по-различно. Само една минута. Разполагаме с превод на арабски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 тук в Европейския парламент, в заседателната зала, сме готови. До мен седят колегите господин Провер, заместник председател на Комисията по външни работи, и до господин Давид, че е председател на делегацията за Машрек. Много е, се радваме, че имаме възможност да говорим с тях и сме нетърп... с вас нетърпеливи сме да разберем какво е положението сега след успешната революция на площада Тарир. Господин Ута Селфи Ярти. е тук. Господин Айман Нур е в студиото. Има ли някой друг в студиото? Това са двамата оратори. Господин Проре, Вера и господин Давид, искате ли да кажат няколко думи? В началото на дебата. Съпредседателите искат да се изкажат в началото на дебата. Така че давам думата за 6 минути на господин Хута Селфи Ярди, директор на Института за проучване на правата на човека в Кайро, член на изпълнителна комисия и ковчежник на мрежата по права на човека. Господин Фехиарти, имате думата за 6-7 минути. Благодаря много за тази покана. В началото искам да приветствам усилията, които полагате в Европейския парламент за подкрепа на процеса за установяване на права на човека в Египет. Това е исторически момент в историята на Египет. Самите египтяни искат да изградят ново демократично общество в страната след една дълга и безпредседентна власт и така ще се променят нещата в региона. Ще ви информирам накратко за положението в момента, след това ще обясня гледната точка на няколко неправителствени организации, защитаващи правата на човека в Египет в момента. Основните неща, които искам да спомена тук днес е, че въпреки всички положителни мерки, които са били взети до сега, от една страна от военния съвет, който си даде сметка, че е необходимо да има демократичен режим в Египет, политическата атмосфера обаче е, се характеризира чрез, от липса на доверие. Няма гаранции, че ще се установи поларистично демократично общество. Преди два дена се обяви пакет конституционни реформи. Реформи, които ограничават в някои аспекти властта на парламента и на на президента и е, настояват за свободни парламентарни избори. Но въпреки това авторитарната власт на президента на Египет се подкрепя. Хората, които започнаха тази революция, искаха нова конституция в Египет. Конституция, която да трансформира целият режим от един имперски президентски режим в демократичен режим, в който да има възможност за парламентарен контрол и за контрол между различните власти в страната. Също така се предлагаше нова комисия за изборите за президент, но тази комисия ще бъде оглавявана от председателя на Конституционния съд, който е бил назначен от президента Мубарак решенията от, на тази комисия не подлежат на обжалване е, в съдебната система. Нещо, което отново поставя някои въпроси и за свободата на изборите. Също но такава комисия е стъпка в правилната посока, но настояваме да има международно наблюдение на изборите, които пред, предстоят. Е, има промени по отношение на правото за провеждане на изборите, но информация за тези промени все още не е на лице. Имаше обаче протести срещу някои министри. Министр-председателя, министъра на външните работи, министъра на правосъдието, които са назначени от Мубарак. Гражданите протестират срещу корумпирани е, лица от режима на Мубарак, организирани с тачки в различни градове от е, работодателите и от работещите в е, множество отрасли все още има политически затворници, няма ясна информация за това колко души са задържани и по какви причини. Доверието между военните и млад... младежите, които протестират, се подкопа значително поради действията миналия петък, в петък вечерта, когато се провеждаше протест срещу настоящия министър-председател. Тогава имаше инцидент, за който армията се извини, но все още не са наказани виновните. Мерките, които споменах, не успяха да създадат доверие в, преходния период. Така няма да се създаде нова демокрация. Начина по който работи военния съвет не е прозрачен. Гражданското общество в Египет предлага альтернативен преходен проект, в който като начало се премахват старите стълбове на стария режим и се взема предвид необходимостта да се запълни запълнят лидерските позиции в Египет, които се освобождават. Има меморандум, подписан от множество неправителствени организации, включително организации на младежите. В този меморандум се предлагат няколко неща. Говори се за преходния период, бъдещото развитие и наследството на режима на Мубарак. Преходният период няма да е, е достатъчен, за да се стабилизират нещата, но е важно бъдещият президент да може да проведе процеса на реформи. Гражданското общество смята, че едногодишният преходен период няма да е достатъчен, за да се извърши прехода по един открит начин, в който участват всички. Също така, трябва да се настои за правителство с напълно неутрални лица, които могат да спечелят доверието на гражданите в момента. Също така се настоява за силно военно-гражданско лидерство, т.е. да има споделяне на властта между военни и цивилни представители. Също така се говори за промяна за, на някои от е, важните елементи на правото, като закона за медиите, е, например, както и, и закона point in the security sector reform. Until now, the government is very... За извънредното положение. В момента правителството обаче няма желание да предложи план за реформа на, на службите за сигурност, а е необходимо да се реструктурират тези служби. Също така ни е необходим независим процес за преодоляване на корупцията и за осигуряване на отчетност и прозрачност. Трябва да се разследват и престъпленията срещу правата на човека, извършени от 25 януари насам, и да се създаде комисия за истината в Египет, за да се е, постигне отчетност и помирение. И накрая препоръка към Европейския парламент препоръчвам Европейския парламент да насречи военния съвет и междинното правителство да преразгледа политиките на преходния период и насречавам Европейския парламент и Европейската комисия внимателно да наблюдават преходния период с тясна връзка с гражданството общество, включително на коалицията на младите и да се създаде система на положителни стимули за настоящото правителство, така че неговите ангажименти действително да се изпълнят и междинният период действително да бъде стабилен, за да има устойчив демократичен режим. Благодаря. Председателката, благодаря ви много. Смятам, че вашето изказване беше изключително силно. Ви настоявате да бъдат чути представителите на гражданското общество и настоявате Европейския съюз да го подкрепи. А сега се обръщам към студиото Кайро, където господин Айманур, на когато давам думата, за да опише положението в момента, особено по отношение на правата на човека и очакванията за демократичен преход. Много добре ви познаваме. Вие не само бяхте кандидат, за президент, но а, бяхте и политически затворник. поради което и ние в нашата комисия добре ви помагаме. Какво се случва в Египет в момента? Е, е, е, да, искам да благодаря от моя страна на Европейския парламент и в частност на Комисията по човешки права. Да за това, че ни оказвахте съдеса през цялото време, че винаги бяхте готови да ни изслушате, да се запознаете с положението в Египет и с последствията, пред които сме изправени сега след падането на режима. Благодаря на подкомисията и на парламента като цяло, че те допринесоха за моето освобождаване. Искам да кажа, че благодарение на вас аз отново се радвам на живота. Относно е, развитията и работата на كاب او يضع العمامه دينيه لاننا من انصار الدوله المدنيه на Организация на Средиземноморието. Сега, относно режима, ние се надяваме, че след неговото падане отново ще бъде съставено ново правителство. Сега се говори за един преход от 6 месеца и това е един много кратък период. Това ни навежда на мисълта, че ще ам, бъдем все по-загрижени. И така, този виш военен съвет – Те работят е и с братството на мусулманите и с други активисти, заинтересовани страни и се надяваме, че този преходен период ще бъде спазен, обаче са необходими година и половина, за да може този преход да има една стабилна основа. Този преходен период трябва да ни даде възможност да говорим с отделните партньори, които в миналото бяха забранени за това, че е, хората нямаха възможност да кажат това, което мислят. Няколко съобщения бяха обявени, които бяха с положителен оттенък, но други бяха и опасни. Както колегата Джефири каза, ние искаме изготвянето на нова конституция и аз смятам, че Висшия военен съвет трябва да работи за това да се състави комисия, която да промени из основи конституцията, така че да няма а, неясноти и да няма мълчание. 30 години мълчахме в е, Египет и ние казваме, че сега тези 6 месеца, предвидени като преходен период, не са достатъчни. Намираме се в една изваредна ситуация и смятаме, че правителството трябва да разполага с повече време, така че ние да можем да говорим с различни заинтересовани страни, партньори, организации и така нататък, за да намерим най-правилното решение. През следващите месеци ще се проведат избори и ние се надяваме, че тогава ще имаме вице-президент, който ще поеме задълженията на президента, така че да няма крах след падането на режима, на 30-годишния режим на Мубарак. Ние имаме нужда от закони, които е, да доведат до създаването на нови политически партии. Знаете, че а, е, настоящата партия беше избутана на страна. Е, има финансови затруднения, защото имаше ембарго, бюджета беше недостатъчен, беше урязан. Ето защо сега Висшият военен съвет не трябва да ни изправя до стената. Ние искаме да предадем този апел, че имаме нужда от година и половина преходен период, така че а, да можем да обсъдим ситуацията, да се обърнем към нашите партньори така че да има един плавен преход към изграждането на демокрация. Не е хубаво да има рязък и, и насилствен преход. Ние имаме нужда от време, за да дадем един адекватен а, отговор, да реагираме адекватно, а да не прибързваме с реакциите си. Ние искаме промяна, тази промяна идва. И искам да повторя още веднъж, че информацията, която се разпространява в западния свят, информация свържена с предния режим, е абсолютно погрешна. Сега е крайно време да се каже, че трябва че борбата срещу фундаментализма и ислямизма бяха просто митове това напрежение водеше до тези а, крайности. Сега обаче а, положението е друго. Сега можем да изберем, да изберем нашите представители и това да са представители на мнозинството. Искам да благодаря на всички членове на Европейския парламент и на членовете на подкомисията по човешки права за това, че те проявяват интерес към ситуацията в Египет и още веднъж искам да напомня, че Положението е много сложно, има проблеми, разбира се, но ние искаме да ги решим в близко бъдеще. Много благодаря, господин Нур. Уверявам ви, че целият парламент е зад вас. Именно за това сме тук заедно с Комисията по външни въпроси и подкомисията по човешките права. За мен е удоволствие да дам думата на нашите съпредседатели на това заседание, но моля колегите да имат предвид, че разполагаме с възможност само за две минути на едно изказване. Най-напред господин Провера, заместник председател на Комисията по външни въпроси. Да, ringrazio ovviamente a nome della Commissione също искам да благодаря на изказалите се от името на Комисията по външни въпроси. Вие ни представихте добър преглед на ситуацията и промените, които са в ход, както в политически, така и в институционален план в Египет. Всички следим събитията с голяма надежда, с леко безпокойство и сме силно впечатлени от резултата. Той беше изключителен. Все пак има и някои големи предизвикателства и затруднения, пред които сме длъжни да се изправим. Но всъщност ние си задаваме въпроса, как можем да помогнем на египетския народ в неговия път към демокрация. Бих искал да задам един въпрос към нашите оратори тук един конкретен въпрос към господин Ноа. L'Occidente del mondo internazionale eh, ad accompagnare. Какво смятате вие, че би могла международната общност да поднесе като помощ и принос на Европ... Е, египетския народ? Също така би могло да има две реакции на евентуална помощ първо, да се помогне за повишаване на степента на демокрация, а другия възможен аспект е да се счете за намеса, интерференция, а намеса едва ли е това, което народът на Египет желае. Благодаря, господин Провера. И сега председателят на делегацията за Машрек. Имате думата за две минути, моля. Благодаря, госпожо председател. Добър ден, колеги, господин Нури и на вас добър ден. Радвам се, че можем да говорим. Имам един практически въпрос и след това един по-политически ориентиран. Практическия е въпрос. Напълно разбирам, когато вие молите за допълнително, по-дълго време, за да могат различните партии да се подготвят за изборите и се надяваме те да бъдат добри избори. Но има нещо, което все още не сме чули. Как бихме могли да се доверим на регистрите и на правилото за провеждане на избори, което съществува сега? Има ли някакви нови усещания от страна на гражданите и относно тяхното участие в изборите? И също каква е вашата позиция относно участието и присъствието на международни наблюдатели при предстоящите избори. Второто нещо видях една стенограма от Reuters в средата на февруари, където се говореше за интервю, което, което вие сте дали пред либийската либа, извинете, ливанската телевизия, Става въпрос за мирните преговори с Израел. Какво точно имате предвид по тях? Защото ние разбрахме от военните е, лидери, че мирното споразумение с Израел ще остане в сила и искам да знам какво точно вие сте имали предвид, когато сте го споменали в интервюто и каква е вашата позиция спрямо инициативата за мир на Арабската лига. Също така, очевидно е споменато във вашето интервю, че е такава договорена с Израел, след като бъде предоговорена, трябва да даде нов тласък, но а, а, и да доведе до референдум. Каква би била вашата позиция спрямо референдум? Благодаря. Имам списък с желаящи да се изкажат. Ще изчета имената. След това ще давам думата на колегите подред и ако някой още не е поискал да вземе думата, ще ви моля скоро да го направите. Госпожа Мористе Оркиза, госпожа Кармен Ромеро Лопес, господин Салафранка, госпожа Луначек, господин Дева, господин Ван Орден. Има ли други желаещи да се изкажат? Моля да дадете знак сега. Сега госпожа Мунис Деорки за две минути. Благодаря, госпожо председател. Ние сме свидетели на промяна в политическите системи в арабския свят. Става въпрос за една истинска революция, промяна на моделите, каквато виждаме за първи път. И тя не е предизвикана от някакво чудо или външна намеса, а е нещо, което идва от самите хора, самите народи. Много интересно е това движение, защото то ни дава представа за потенциалното бъдеще на тази държава в политически план. Как ще се създаде система на ръководство, как ще се основат нови политически партии, как ще се ангажират хората, които през последните 30 години са били извън политическия живот. Има някои партии, има а, такива, които 30 години не са могли да влязат в обществения живот, като например мюсюлманското братство но ме интересува как смята гражданското общество да е, почне да участва в създаването на политически органи за напред и Висшия е, военен съвет е, как би могъл да подтикне другите политически сили да излязат на политическата сцена. Благодаря ви, госпожо. Сега давам думата на госпожа Ромеро Лопес. Gracias, señora presidenta. Gracias también благодаря ви. Е Благодаря и на нашите приятели в Египет, които говориха за състоянието на нещата с човешките права в Египет. Имам няколко въпроса за ситуацията във вашата страна в момента. Следим събитията и знаем, че преминавате през един много тежък период, но а, когато вече репресивният режим си е отишъл, ще трябва правителството да се справи, врем, временното правителство, с този преходен период. Но същевременно няма на лице нужните разпоредби в Конституцията, които да създадат желаната от народа ситуация. Предстои да се проведат избори за легитимно правителство, но те ще бъдат организирани във връзка с тях, ме интересува дали има възможност те да бъдат организирани а, както от армията, така и от други сили в обществото по време на преходния период. Дали ще може да се стигне до провеждане на едни справедливи избори, които са част от демократичния процес. Този въпрос е ключов. Ако правителството не е легитимно, то няма да заслужи подкрепата на хората на народа. Тези, които желаят да бъдат демократи в бъдеще, трябва да участват и трябва да се даде в Конституцията определен период, а той не може също така да е кратък. В Испания ни отне три години, за да преминем от диктатура към демократична конституция. Вие излизате от една репресивна система, а в същото време паралелно трябва да се грижите и за сигурността на страната. Благодаря. Сега господин Салафранка има думата. Благодаря, госпожа председател. Искам да се обърна и към двамата гости. Както госпожа Ромеро каза, преходният период, ако трябва да се организира добре, ако трябва действително да доведе до сигурност и стабилност в страната, е, може би най-добре да бъде организиран чрез национален консенсус. Някои от вас бяха заедно с нас и в Тунис и знаем колко трудно да се постигне процес, който да доведе до стабилност, да се избегне хаосът и безредиците. Много важно е да няма елементи на обществата, които са изолирани от демократическия процес. И така, господин Нори, как смятате да е трябва ли да има конституционно народно събрание, за да се промени конституцията, или пък първо да трябва да се проведат свободни избори за президент и след това да се промени конституцията, как може да помогне Европейския съюз може ли неговата помощ да е полезна? Какви са усещанията на хората в Египет? Дали египтяните смятат, че те е, сами и без наше участие трябва да се захванат с бъдещето си или пък е, смятат, че е добре е да дадем своята подкрепа. Има ли нужда от кредити от Европейската инвестиционна банка, например? Също така, можем ли да помогнем на Египет в търговски план? Председателката, благодаря господин Салафранка. Госпожа Луначек има думата. Благодаря. И аз искам да благодаря на двамата ни гости за техните изказвания. Искам да поздравя всички хора в Египет, които проведоха тази революция. два въпроса към вас. Първо, как в вашите организации, в движенията, които в момента се формират, как можете да направите така, че жените, които наравно с мъжете се бориха в тази революция, след това ще бъдат включени наравно и в политиката. Много често жените участват наравно с мъжете в протестите и след това остават на страна. Ето, например, в Комисията за Конституцията, доколкото разбирам, няма жена. Няма нито една жена. Така ли е това? Също така от е, политолог, живееш в Берлин в момента, е, научих, че Закон за неправителствените организации в момента в Египет позволява финансирането им да идва само ако е преминало през държавни структури. И така, какво може да направи Европейския съюз, за да подкрепи дори финансово ам, неправителствени организации? Как може да се направи това, ако все още съществува този закон? Все още ли трябва да се преминава през правителството? Това би било проблемно. Господин Нори, вие споменахте, че преходният период трябва да е година и половина. Това е доста дълго. Ясно е, че партиите имат нужда от, малко, от някакво време, за да се структурират и другите организации също. Но можете ли отново да обясните защо точно година и половина председателката? Имаше двама а, оратори. Господин Фейяти също би отговорил на много от въпросите, пред силна, сигурна съм. Господин Танък, да, благодаря и аз искам да поздравя египтяните за поне първоначалния успех на египетската революция. Надявам се Египет да продължи по пътя към демокрацията. Присъединявам се от, към казаното от господин Давид за споразумението от Камп Дейвид за а, мирното споразумение с Израел. А, израелтяните е, смятат, че този тип коментари са изключително застрашителни а пък а, иранците а, смятат, че това е отлично. Ето, могат техните военни кораби да преминават през Суенския канал за първи път от 79-та година насам. Така че, нека а, да имаме предвид този въпрос. Той е много важен за нашата подкрепа за процеса в Египет да, половин година е твърде кратко. Е, господин Албарадей поиска една година. Вие казвате година и половина. Трябва да се оточни и трябва да се е, срещнат всички, включително и представителите на мюсюлманското братство. Как можем ние в Европейския съюз е, да насречим развитието на нерелигиозни е, партии в, в Египет, за да може да се е, преодолее заплахата от тероризъм. И също така трябва много да внимаваме е, как, действа, как действат военните. Ако тяхната власт е твърде голяма, това няма да е точно демокрация. И накрая, защо египетското правителство и военните не, не правят повече, за да помогнат на революцията в Либия, където хората са подложени на коления от е, един безумен тиранин, Кадафи. Господин Дева, благодаря, госпожа председател. Искам да благодаря на нашите гости от Египет за това, че е, успяват да се справят с една доста тежка ситуация, защото ако действително успеят да постигнат демокрация, това ще е една голяма е, демократична арабска и мусулманска държава, която ще допринесе за доброто развитие на арабските държави в целия свят, а пък ако а, се провалят, а, има опасност от а, хаос, безредици и ужас. Така че демокрацията има нужда от много неща, от гражданско общество, от върховенство на закона, от свобода на медиите, от независимост на съдебната система. Има нужда от правилно е, легитимно учредени политически партии. И е, едва след това идва необходимостта от външни наблюдатели на изборите. И така, господин Нори, първо се занимайте с това. Е, останове, поставете тези основи на демократичното общество. И посветете достатъчно време на това. Председателката, благодаря господин Дева. Вие говорихте минута и 20 секунди. Предлагам и колегите, които предстои да говорят, да говорят възможно най-кратко. Господин Ван Орден. Благодаря, госпожо председател. Господин Нор, вие играте много важна роля и сте много уважаван от нас. Някои от нещата вече бяха споменати, но искам да спомена две неща, свързани с вътрешната ситуация. Като си има предвид лошата репутация на Централната правителствена организация в Египет през последните седмици, какво може да кажете състоянието на а, закона и правосъдието в Египет. И искам да спомена нещо, което господин Дейвид каза. Каква е възможността на новите политически партии да излязат на преден план, хората да бъдат включени в демократични политически дейности по време на изборите и а, две неща свързани с а, външната политика. Какво може да направи Египет, за да окаже подкрепа на своите граждани, които се опитват да избягат от а, Либия и а, какво ще направите, за да подсигурите вашите граници? Дали наистина а, сте склонни а, да отхвърлите международни споразумения, включително а, това с с Израел? също а, така с а, а, малкото ресурси, с които разполагате, едва ли ще сте в състояние а, да а, укрепите военните сили. Благодаря следваше оратор. Хората, които идват от а, Средна и Източна Европа могат да разберат по-добре промените, които се случат в Египет и в другите арабски държави. Това, от което имаме нужда е а, да споделим отговорността а, за а, миналото. Не трябва да се насърчават автократични и диктаторски режими. Въпросът ми е свързан с социалните, економически въпроси и най-вече с заедостта. Има нужда от милиони работни места, така че да се осигури модернизиране за младото поколение. Относно малцинствата, има ли някакви планове да се гарантира равенството за коптите, които са преследвани, убивани и всъщност на практика се твърди, че се запазва равенството. Господин Москот, госпожа Москот за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. И така, имам следния въпрос. Хората демонстрираха по улиците за едно по-добро бъдеще, за по-добро образованието, защо въпросът ми е как си представяте това по-добро бъдеще? Вие казахте, предимствате това, което не искате, а обаче какво искате? Тези млади хора и жените, как да бъдат включени в изграждането на бъдещето? в е, Египет при прехода от е, е, диктатура към демокрация. Какви са вашите очаквания от Европа? Благодаря, госпожо Бошкот и госпожа Брантнер на последно място. Благодаря. От моя страна също искам да изразя моето уважение и възхищение от това, което а, правите. Може ли да назовете три неща, които искат Европейския съюз да направи. Едно, две, три. Благодаря ви. Thank you Благодаря и сега Стигнахме до там, че имахме 13 колеги, които зададоха много важни въпроси. Има три неща, които се открояват сред въпросите. Как се предвижда прехода към демократизиране на обществото в Египет? Египет какви са възможностите? за включване на гражданското общество в политическите процеси. Разбира се, имаше и много други въпроси, свързани с жените, с готовността на Европейския съюз да окаже подкрепа и не се опитвам да изчерпам списъка, но нека да започнем с господин Нур. След това ще да, ще му дадем думата за 5 минути и след това ще дадем думата на господин Футазем Фегиати за няколко минути. Ще имаме възможност да продължим тази, тази дискусия като част от следващото ни заседание. Разбира се, в комисията АФЕТ ще има дебрифинг, свързан с заседанието от миналата седмица. يعني الحقيقة أنا عندي 13 سؤال المفروض أن انا اجيب عليهم في خمس دقائق ف Зададоха ми се 13 въпроса, за да им отговоря имам 5 минути. Това прави 30 секунди на въпрос. Не е лесно, затова ще говоря кратко, защото има сходства между въпросите. Какво очакваме от Европейския съюз? Доста въпроси се зададоха в тази връзка. И какво мислим за споразумението от Кем Дейвид? Това също се зададе няколко пъти. Това, което казахте за мен, не е вярно. Всъщност, според публикациите в алжирските вестници, става ясно, че аз съм казал точно обратните неща, че ние продължаваме да спазваме международните си ангажименти и международните споразумения. Споразумението от Кем Дейвид е подписано преди около 13 години. Има вътре разпоредби, които дават възможност както за политически, така и за демографски промени. Съдържат се вътре и разпоредби, които предвиждат евентуални промени, именно като тази, през която току-що преминахме. Ние вярваме в справедлив мир и Вярваме, че вземането на властта от цивилните и от демократично настроените сили ще следва съвременните тенденции и същевременно ще спазваме нашите международни ангажименти. Толкова за Кемп Дейвид. относно изборния закон, не смятаме, че сегашния е подходящ. Това е един аспект, който има много пряко отношение. Ще се наложи да създадем национална комисия, която да се погрижи за изборите, да се направи нов избирателен закон. Имаме 6 милиона египтени, които в момента имат право да гласуват. Имаме и военен закон, който изисква всеки кандидат в изборите да бъде с египетска националност и винаги да е бил с такава, да не е имал друга. Това е нещо, което може би ще променим за напред. Имаме носител на Нобеловата награда, господин Барадей, който, за съжаление, има и друга националност, освен египетската, и не може да се кандидатира. Относно нашата политическа партия, тя се създаде преди само 89 дни. Ще трябва да помислим дали и как да се кандидатираме. Относно преходния период, според мен да, 18 месеца е срока, който ни е нужен, за да натрупат опит, особено новите партии. Сегашното правителство няма никаква легитимност. То е съставено от Мубарак, който вече не е ръководител на Египет. Имаме преходно правителство, но бихме предпочели да имаме експертно правителство. Не мисля, че е добра идея да се организират президентски избори, в рамките на мандата на преходното правителство. Изобщо не мисля, че сме готови за каквито и да било избори в момента. Относно Конституцията, смятам, че тя трябва да бъде изцяло преработена. Необходимо ни е Велико народно събрание, което да изготви нова Конституция и е, съответно нов закон за изборите. Трябва също да актуализираме разпоредбите си в Конституцията. Необходимо е да се получим в максимална степен от европейския опит в тази област, за да направим възможно най-доброто. Определено смятаме, че стабилността зависи от демокрацията. Не може да има стабилност без демокрация. في المرحلة القادمة نعم مصر Именно за това обсъждаме практическите аспекти на потенциална финансова или политическа помощ от Европейския съюз. Да, нужна ни е такава помощ. Тази промяна няма да се осъществи от днес за утре. Ако не осъществим промени, ще има отрицателни последствия не само за Египет, а за целия регион. А ако промяната, които всички, с която всички ние искаме да видим, не се осъществи, тогава ще се възцари отчаяние и ще има повече тероризъм, а този тероризъм ще бъде експортиран в целия регион. Имаме и економически проблеми, с които трябва да се борим. А последният въпрос, зададен от госпожа член на комисията, която ни попита за три основни неща, които искаме от Европейския съюз. Добре, това, което искаме е стимули, а не санкции, т.е. морковчето, а не тоягата, за да бъдат стимулирани египтяните да продължават да следват пътя на прогреса. В продължение на 30 години страдаме от наличието на тежка корупция. Уверявам ви, това, което ни е необходимо е подкрепа за политическите партии, финансова подкрепа за гражданското общество, неправителствени организации и по-конкретно за онези, които се занимават с правата на жените. И ни е нужна вашата помощ за преобразуване и реорганизиране на нашите политически партии и за провеждане на по-добри избори, по-прозрачни. Нужна ни е вашата помощ за реорганизиране на нашите политически партии. Това е опит, който ни е необходимо да почерпим от вас. Нужно ни е реално партньорство за укрепване спазването на човешките права в Египет. Наистина са ни, ни е нужна помощ от ваша страна за човешките права, за защита на малцинствата, на коптите, да се работи по въпросите на равенството между половете. жените всъщност са, бяха добре представени в предишния парламент. Добре, сравнително добре, но сега ние го наричаме вече фалшивия парламент, но броят на жените никога не е бил повече от три при няколко стотин членове на парламента. Аз мятам, че египетските жени са напълно способни да представляват своя народ. Мисля, че приключиха моите пет минути. Надявам се, че ще имаме възможност скоро да се срещнем отново, за да обсъждаме още веднъж тези въпроси. Аз ще осмисля още вашите въпроси и ще помисля какви отговори да ви дам. Uh, Благодаря много, господин Нур. А сега давам думата на нашия оратор от Института по изследване на правата на човека в Кайро, господин Алфехири. Що се отнася до сигурността и стабилността, смятам, че а, сигурността ще бъде застрашена, ако преходният период не се използва пълноценно. Очакванията са много високи и не трябва да се разочароват, не трябва да се прибързва, не трябва да се прибързва и от страна на военните. От десетки години And here I speak about and... Вече не може е, е, е, да се говори и за демокрация, така че трябва да се действа внимателно, що се отнася до жените. Те не са достатъчно добре представени. Хри... Християните също имат притеснения. Те се притесняват за естеството на отношенията между религията и държавата. Тези въпроси не могат да се решат по време на настоящия е, преходен период. Трябва ни различен преходен период. Преходен период, в който участват всички. Защото под настоящем Египет се управлява по старите закони и няма как гражданското общество ефективно да наблюдава предстоящите избори. Ако няма международна помощ, гражданското общество трябва да има подкрепа в изборния процес. Трябва ни и е, реформа в областта на сигурността. Не вярвам, че настоящото правителство ще се ангажира с конституционни реформи. На нас са ни необходими трансформации. Ни е необходима е, трансформация, е, реорганизация на службите за сигурност, нов министр-председател и нов външен министр. Благодаря много, господин Елфехири. Много се радвам, че проведохме едночасовата дискусия по отношение на настоящото положение в Египет. Давам думата на господин Давид, е, тъй като получихме от либийското правителство едно много драматично съобщение. Господин Давид, благодаря, госпожо председател. Да, тук на председателския пози, подиум Получихме писмено изявление от господин Фархат Мохамед, който беше тук с е, нас, първи секретар на Либийското поселство, който с, е, е, пише следното. Участвах в това изслушване, въпреки че Либия не е включена в дневния ред, но тук искам да предам съобщението, посланието на либийците. Те имат нужда от вашата подкрепа. Трябва да говорите в тяхна защита, трябва да застанете твърдо в тяхна подкрепа. Искам да се изкажа а, от името на либийците. Подкрепете ги. So, um, thank you, Mr. Provera. Thank you. Благодаря, господин Превера. Благодаря, господин Давид. Благодаря на всички за това, че участваха. С това закриваме заседанието на подкомисията. Искам да благодаря и на преводачите, които свършиха отлична работа. След съвсем кратка пауза започва заседанието при закрити врата на Комисията по външни работи. Призовавам всички, които не са членове на Комисията по външни работи, да напуснат залата.